Good morning, everybody. I will start uh, our meeting, which... Uh... Здравейте, откриваме заседанието. tomorrow, yes, afternoon, but in the afternoon we have a hearing and... Uh... Така, това пред, а, заседание ще а, продължи и утре, но имаме едно изслушване тогава и едно работно заседание за обучението в областта на съдебната система. Нека няколко а, съобщения направя. Госпожа Макентайр няма да може да дойде, това нейният доклад е отложен. Също така и гласуването на а, точка 9, което трябваше да се осъществи тази сутрин, се отлага. Ще бъде проведено на 5 декември на следващото заседание на комисията Либе. Става въпрос за доклада по стратегиите за интегрирането на рамите и с тези две а, изменения, ако приемате, а, ще а, приемем а, дневния ред в този му вид. Езиците. Днес няма да има превод на финландски и естонски. За съжаление, благодарим ви за разбирането. И ако сте съгласни, приемаме протокол от предишните заседания, протоколите от сесиите на 29 и 30 май 2013 година, 6 юни 2013 година, 19 и 20 юни 2013 година, 27 юни 2013, 16 до 18 септември 2013. И ако няма възражение до края на утрешното заседание, така споменатите протоколи от заседания ще бъдат счетени за одобрени. И сега състояние на текущите междуинституционални преговори в рамките на законодателните процедури. А, имаме а, ICT, това, е, а, това са към междукорпоративните а, командировки и а, колегата ни а, Якоб ще ни уведоми за развитието. Благодаря много. Да, истина е, вчера в съвета проведохме тристранна среща. Темата беше вътрешно-корпоративните трансфери. И обсъждахме а, сезонните а, работници трябва възможно в най-скоро време да се постигне съгласие. Нашата среща от вчера беше а, ползотворна. Открихме допирни точки, най-вече по отношение на премахване на национални програми. Това ще засегне всички държави и членки. Трябва да бъдат приложени хомогенни, еднообразни правила в всички държави членки. Сроковете за вътрешно корпоративен трансфер в момента са 6 месеца. Постигнахме съгласие и за това как заедно да разглеждаме въпросите за съвместното третиране на а, разрешителните, включително разрешителните за събиране на семейства, за да може наистина това да досие и предлаганите в него теми да бъдат по-привлекателни. Даваме възможност на специалистите и на бенефициентите по този трансфер да се събират с своите семейства. Това е една точка, която трябва да преговаряме с съвета, защото ние от парламента изключихме премахването на финансова отговорност. Този, който поема разходите, е работодателят. След това остава обем на обратни пътувания и други. Това не е включено в Лисабонския договор. При всички случаи преговорите бяха много интензивни, но в крайна сметка има резултати. Проведохме разговори с някои от докладчиците в Сянка, като с Аргентини, Мудлер. Мудлер Остава един въпрос, свързан с член 14, други въздействия. Комисията по заетост също е компетентна по този въпрос. Вече обсъдихме тази тема с колегата. Става въпрос за оговорка между двете комисии, за да може да се стигне до компромис, за да може това досие да се осъществи в рамките на литовското председателство, т.е. до края на това 6 месечи. Идеята е февруари месец да бъде гласувано на пленарно заседание. Това е нашата цел, това е инструмент, който ще улесни трудовия пазар с искания на работници от трети страни за вътрешно-корпоративен трансфер. Благодаря, господин Яколино. А сега многодишната финансова рамка нашите досиета вече също са в последния етап от преговорите. Миналата седмица в Страсбург проведохме триалог по три от, конкретни регламента по трите регламента, които съставляват този файл. И следващата седмица предстои и заседание по хоризонталния регламент. Въпроса за делегираните актове, за програмните решения, които е тема, което е тема на дневния ред. По тази тема имахме председател от наша страна и той е убеден, че докладчиците ще преговарят за резултат в съответствие с решението на заседанието на председателите по тази тема. От страна на Либе по тези четири доклада ще обсъждаме в същия ден и това ще бъде на 5 декември. А сега в нашия дневен ред следва прилагане на договора от Лисабон по отношение на Европейския парламент. Нашият докладчик по становище е господин Мело, а водеща, водещия докладчик е господин Рангел. Господин Мело не е дошъл още, доколкото разбирам, просто малко закъснява. Така че ще изчакаме и ще а, прекъснем заседанието, докато той дойде. За около 4 минути, надявам се до тогава той да бъде вече тук. И ще продължим след това. Take your seat, <laughs> Mr. Заемете местата си. Господин Мело е вече тук. А, и можем да продължим. Благодаря за разбирането. Господин Мело, ние вече стигнахме до точка 5 на нашия дневен ред. А, нашето становище по прилагането на договор от Лисабон по отношение на Европейския парламент. И вчера имаше а, триалог по преразглеждането Европейската заповед за арест и вие като докладчик може би искате да кажете някои думи и по тази тема. А, тъй като нашата предишна точка в дневния ред беше състояние на текущите междуинституционални институционални преговори. Може да ни информирате първо за това и после ще продължим с проекто становището. Благодаря, госпожо председател. Вчера действително беше постигнато споразумение по време на тристранната среща за Европейската заповед за разследване. Изключително важен доклад, разбира се, който ще ни даде възможност да в рамките на свободно пространство за хора, стоки и капитали, да изградим и пространство на правосъдието. Пространство, в което наказателните разследвания ще се осъществяват в дух на взаимно разбирателство, независимо от основните свободи. Разбира се, въпросът е деликатен. Водиха се интензивни преговори, които в, в рамките на вчерашната тристранна среща беше постигнато споразумение. Това е положителна новина. И сега ще ви помоля да продължите с, с становището, което нашата комисия подготвя за комисията АВКОМ. Госпожо председател, Аз мисля, че имайки предвид, че това не е тема, по която може да се говори дълго, би било по-добре да повторя предложението, което направих пред водещата комисия АВКО. тек, аз им предложих да включат текст от пет точки. Първо, напомня се, че след приемането на Лисабонския договор Европейския парламент получи повече законодателни правомощия и вече е със законодател Поставихме акцент върху наказателно-правните инструменти като част от е, обикновената законодателна процедура. Освен това, ние напомняме важните последици от включването на Хартата на основните права в е, Лисабонския договор. Това означава, че сега тези права имат е, обвързваща сила в държавите членки. И следователно това трябва да се има предвид, когато се приема законодателството на Съюза. Това са положителните неща в Лисабонския договор. Има обаче и други аспекти, които ни притесняват. От тук и трите ми, последните ми три предложения. Първо напомняме, че Лисабонският договор дава на Европейската комисия делегирани правомощия по някои законодателни актове. Комисията трябва да прави разлика между делегирани правомощия и изпълнителни разпоредби, като полага е, грижи да се прилагат необходимите актове в съответствие с Сабонския договор. Комисията трябва редовно да докладва на парламента за международни споразумения, особено ако тези последните влияят върху основните права на гражданите. Има едно разминаване между тази разпоредба и Лисабонския договор. И накрая трябва да бъде призован на съветът да отвори някои от заседанията си в например тези на Корепер, за представители на Европейския парламент. Това се случи, когато комисията заседава по законодателни въпроси, касащи институциите. Това са, госпожо председател, предложенията, които възнамерявам да направя. И ако комисията е съгласна, аз предлагам крайните, крайния срок за внасяне на изменения да бъде 17 декември. Ако сте съгласни, благодаря. Господин Мело, някой иска ли да се изкаже? Ако няма, крайния срок за внасяне на изменения се ще бъде 17 декември. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Преминаваме към Европейската заповед за арест баронеса Латфорд. Знаем, решението е един от което беше взето е с най-важните инструменти в областта на съдебното и полицейско сътрудничество и най-важното изпълнение на принципа на взаимно признаване. Има обаче сериозни въпроси за ефективността, изпълнението на заповедта и този доклад по собствена инициатива има за цел да усъвършенства съществуващата нормативна база. Давам думата на докладчика Латфорд, която ще представи проекто законодателния си доклад по собствена инициатива с конкретни препоръки. Доколкото знам, проекто докладът сега е раздаден на всички езици, след което ще проведем разискване. Заповядайте, госпожо Латфорд. Благодаря, госпожо председател. Малко неподготвена ме хванахте, защото малко по-рано, като че ли започваме. Дали чух да, каже, да казвате, че не е разпространен на всички езици. Аз мисля, че е разпространен на всички езици. Всъщност, да. Значи, не на празно се притесних малко. И така, благодаря ви много. С удоволствие ще представя доклада си пред вас, който е продукт на много добро сътрудничество с докладчиците в Сянка и се надявам, че останата част от процеса ще бъде все така плотно, добро сътрудничество. Тук виждате краткия доклад, три няколко страници с едно изложение на мотивите и едно приложение. Опитали сме се да включим всички предизвикателства, които пред които е представена Европейската заповед за арест. Започваме с това, че а, рамковото решение 2002 година е крайъгълния камък на тази тема за сътрудничеството в областта на наказателното право и може да се говори за успех в това отношение. Това е изходната точка. След това обаче казваме, че проблеми възникнат, възникват в приложението. Някои от тях са типични а, и всъщност проистичат от самия текст на рамковото а, решение и тези проблеми всъщност проистичат от лошото приложение. Всъщност този доклад не се говори за това, защото това ще бъде обект на а, работа на комисията от 2014 година. Но сме конкретизирали други проблеми, които са свързани с други инструменти за взаимно признаване и недобре балансираното развитие на европейско българското наказателно право като най-обща област. Втората страница на доклада или четвърта в а, документа имаме 10 момента на загриженост, а, които сме чертали и съвсем набързо ще премина през тях. Първото е липсата на а, изрично основание за отказ възоснова на нарушението или риска от нарушение на правата на човека при прилагането на Европейската заповед за арест. Това води до непоследователност а, в начина по който се транспонира в а, отделните държави членки. в някои случаи имаме изрично основание, но е доста разпокъсана картината като цяло в Европейския съюз. Следващия момент, на който се спираме е липсата на на решението за Европейската заповед за арест и в другите инструменти за взаимно признаване право на ефективни правни средства на защита което продължава да се урежда на национално ниво и също води до непоследователност в практиките в даните държави членки. Третото предизвикателство, което сме очертали, е липсата на ясно взаимодействие между отказите за а, Европейска заповед, заповед за арест и Шенгенската информационна система и сигналите, които трябва да се регистрират в а, информационната система няма автоматично и дори полуавтоматично свързване или връзка между оттеглянето на Европейска заповед за арест от страна на издаваща държава и премахването и от информационната система. А, а нито пък а, става ясно какво се а, случва при отказ дори от една държава членка това продължава да съществува като сигнал в Шенгенската информационна система и има случаи на сериозни трудности, създадени от тази ситуация. На четвърто място непропорционалното използване на Европейската заповед за арест за по-маловажни деяния или при обстоятелства, при които биха могли да се използват други възможности с по-ниска степен на, на меса, което води до произволни арести, предварително задържане и е, обременяване на държавните членки с е, разходи е, и продължителни процеси. На пето място липса на точно е, Точна процедура и значение на фразата с цел наказателно преследване в член 1 от рамковото решение. Казва се, че европейските заповеди за арест се използват за задържане лица с цел тяхното разпитване в качеството им на заподозрени лица или свидетели, а не с цел тяхното преследване по съдебен ред в качеството им на обвиняеми. това е известен вид злоупотреба с а, а, Европейската заповед за арест. Това не е. Тя не би трябвало да представлява средство за разследване. Шеста точка в моя доклад. Липса на определение на терма на съдебен орган. Това често се проявява в нашата работа и води наистина до вариация в практиката на държавите членки, несигурност на съдебните практики и даже напоследък имаше един такъв случай в Висшия съдебен, в Висшия съд на Обединеното кралство във връзка с Литва. На следващо място липса на разпоредби относно обещетяването при съдебни грешки. Има случаи на объркана и самоличност, чисто и просто не точния човек е задържан. Има такива случаи в Обединеното кралство и в Белгия и а, не се осъществява нищо след това не е предвидено. А, осъществяващата държава членка трябва да а, поеме отговорността за обещетяването и компенсирането при такива грешки. Следва проблема за дългите периоди, които някои лица прекарат в условията на предварително задържане. Те варират в Европейския съюз. Това трябва да е последна възможна мярка, но всъщност се използва като първа, тъй като до момента няма достатъчно добра система. Свързано с това са лошите условия в редица центрове за задържане в Съюза и това е, води до а, отказ за осъществяване на заповеди за арест. И на последно място споменавам неизползването на други съществуващи инструменти а, на Съюза съдебно сътрудничество и взаимно признаване. Ще кажа е, малко повече по тази тема по-нататък, а сега преминавам към решенията, които предлагаме. Както казах, в следващата страница, първата точка, припомняме факта, че този договор не се занимава с неправилното приложение – тъй като това е обект на друг процес, но законодателните решения, законодателните ни предложения за решение, тъй като това представлява нашият а, доклад, се а, с, с следните. Ние призоваваме комисията на база на съответния член да представи законодателни предложения, които да решат проблемите, идентифицирани от нас – и които не са свързани конкретно с лошо приложение. На първо място отново въвеждането на експлицитна причина за отказ и включването на разпореди за спазване на човешките права. беше постигнато с нощи споразумение между парламента и съвета по Европейската заповед за разследване и там с натиска на парламента постигнахме такава разпоредба в този файл, която ще предостави възможността на изпълняващата държава да а, откаже изпълнение на основата на нарушението или риска от нарушение на правата на човека. Мисля, че това е известен прецедент, който си заслужава да разгледаме и да видим как може да се въведе в другите файлове. Случая Радо преди около година в Румъния един от проблемите там за предоставяне на основание за отказ беше, че нямаше такава разпоредба. И ако се справим с този проблем, смятам, че бихме могли да попълним една съществуваща липса. Говорим също така и за пропорционалността, а, на пропорционалността на правните инструменти на Съюза за взаимно признаване. И тук отново подчертаваме колко е важен този елемент а, при а, държавата на издаване а, при Европейска заповед за арест и възможността на, а, на възможности с по низка степен на намеса. Тук като че ли а, имаме а, непропорционално, защото или не съществуват други инструменти, или пък а, не се там, кога, когато съществуват, не се използват от държавите членки. Следващия момент, на който се спираме, е, че е, трябва да има процедура на консултация между съответните органи в, издаващата и изпълняващата държава, е, които да са стандартизирани и да се използват за правните инструменти на Съюза да се използват правните инструменти на Съюза, за да може да се справим с проблема, че се използват твърде рано европейските заповеди за арест твърде рано, още по време на процеса на разследване. Още веднъж подчертаваме нещо от страна на Европейската заповед за разследване. Процесът там ще бъде използван и за процеса тук. Смятаме, че трябва да има процедура за потвърждаване на юридическата сила на правни инструменти на Съюза за взаимно признаване, за да има еднакво тълкование на понятието издаващ орган. Тук е малко сложно, но ще се спра на а, тази тема малко по- а, късно. Ние също така искаме да има а, последователност при правните средства за защита, приложими а, при а, случай на грешки. Това са измененията, които искаме да видим или по-точно правните предложения на комисията, които очакваме като решение на предизвикателството, като сме идентифицирани. Също така искаме да видим и възможността за редовен преглед на неизпълнените заповеди за арест и също така оттеглянето им от Шенгенската информационна система и също и от Интерпол, тяхната система, когато се отказа, поне по задължителните основания. Така че ако имаме взаимно признаване на решения, трябва да има взаимно признаване и на откази. По-нататък призоваваме държавите членки да приложат всички решения в областта на наказателното право, за да може тези решения да бъдат приложени, да се използват. Дали става въпрос за Европейската заповед за надзор, рамковото решение за пробация, и други такива. Има трансфера на, задържани лица. Всички тези инструменти не се използват достатъчно. Искаме да направим така, че Европейската заповед за арест да заеме своята заслужена роля, която и да не се използва толкова много. По-нататък друг важен момент в точка 7 призоваваме държавите членки и комисията да си сътрудничат за укрепване на мрежите за контакти между съдии, прокурори и адвокати в областта на наказателното право с цел тъй като самите адвокати като че ли са извън картината в момента, за да може да се улесни ефикасната ефикасните процедури за прилагане на Европейската заповед за арест не е добре да се а, да се хабят средства още по-малко в, по, в настоящия момент а, при недобри процедури. Много а, обучение в тази област, национално европейско равнище са нужни, тъй като няма достатъчно добре обучени хора в момента и във връзка с това, точка 8, е нужно достатъчно финансиране за различните органи, като Европейската мрежа съдебно обучение, нещо, което което сме обсъждани, обсъждали в пилотен проект с Европейската комисия за всички, които са участвали в такива процеси по европейска заповед за арест и също така нещо по-формално може би от мрежа на адвокати в тази област, нещо не толкова институционално, но да сме сигурни, че подкрепяме а, една добра мрежа от адвокати в областта на наказателното право. И накрая призваваме комисията да, да проучим наличните правни и финансови средства на равнището на Съюза за подобряване на условията за задържане в държавите членки. Както и в предишния доклад, доклад имахме ограничение а, колко дълъг да е доклада, затова не сме разширили казаното по тези точки, колкото ни се искаше. И накрая искам да привлека вниманието ви към анекса. където в съответствие с формулата за а, такъв вид доклад сме предложили а, някои формулировки текст, който ми се иска да видим в тези предложения, които очакваме от комисията. И чакам с нетърпение да чуя и сега а, изказванията на, а, за, на докладчиците в Сянка, които, с които сътрудничихме много добре. Крайният срок е 6 декември следващия петък. Благодаря, госпожо Латфорд. Сега ще ви помоля, сега ще ви дам думата за изказване, но бъдете максимално кратки, тъй като ни предстои гласуване в 11 часа. Сега докладчиците в сянка най-напред и след това представителите на Европейската комисия на председателство. I just, uh, briefly... Аз самата съм докладчик в сянка от НП. Аз искам да благодаря на госпожа Латфорд за доклада. Той е много ясен, обръща внимание на най-проблемните въпроси. Тези въпроси винаги възникват, когато говорим за Европейската заповед за арест. Всички са съгласни, че това е изключително важен инструмент, може би най-важният в областта на съдебното сътрудничество и взаимното признаване. Следователно е необходимо той да функционира безпроблемно. Очевидно има недостатъци и неблагополучия при изпълнението. Има празнини в разбирането на инструмента. Съгласна съм с списъка, с списъка който беше представен от докладчика. Виждам, че там има проверка за съразмерността. Аз бих добавила двойна проверка за а, за някои страни. Хубаво е, че в доклада е се предвижда отхвърляне на заповедта възоснова на задължителни основания. Бих обърнала внимание също така и върху обучението на правните специалисти. Нека обаче да бъдем много предпазливи, когато говорим по този въпрос, да не отворим да не си създадем много проблеми, да не стане така, че вместо да изпишем вежди, да извадим очи, и да не направим нищо, което да е в ущърп на съществуващия инструмент. Разбирам много добре намерението на докладчика, а именно да се намерят начини за преодоляване на неблагополучията, националните институции е, всъщност имат много правомощия и отговорности за изпълнение. Това е от мен като докладчик в Сянка от НП. И сега давам думата на госпожа Зипър. Благодаря много. Като за начало благодаря на госпожа Латфорд за този доклад. Той е много пълен. Мисля, че вместо всички докладчици имаше консенсус по отношение на идентифициране на проблемите, свързани с прилагането на Европейската заповед за арест. Многобройни са проблемите при прилагането на тази заповед, но няма да ги повтарям, тъй като те се припокриват с определените и с изложените в този документ. От 2010 година имаме решението за Европейската заповед за арест. Тук в парламент неведнъж сме обсъждали проблемите свързани с прилагането й, но малко неща са се променили – Продължаваме да разискваме тези въпроси. Процедурите са много дълги. Сроковете за задържане също са дълги. Няма да повтарям отново всичко, което е казано в документа. Какъв е моят проблем? Ако действаме по начина, по който се предлага тук, ще се промени ли нещо? Защото вече 10 години провеждаме разисквания по тези въпроси. Държавите членки не искат да прилагат а, правилно а, тези процедури. За какво ни служи а, така, тези, за какво ни служат тези разпоредби за прилагане? какво трябва да се направи, за да могат държавите членки да започнат правилно да прилагат Европейската заповед за арест. Вчера също а, провеждахме разговори с други комисии, с а, други институции. Съществува голямо желание да има по-голяма степен на координация в връзка с наказателното преследване. Но а, няма същото желание по отношение защитата а, правата на хората. Това ме води до следното м- заключение. Значи ние признаваме проблема, но каква трябва да е процедурата, за да имаме ефективни резултати? И след това, в кутията на Пандора, какво би а, се случило, ако отново отворим така наречената котия на Пандора. Всички би трябвало да имат а, интерес тези разпоредби да функционират. За мен разискването е малко странно, аз съм леко изненадана. Все още не съм получила отговор за това как да получим резултати. В точка 1 бих искала отново да обсъдим с докладчика въпроса. Dank u voorzitter. Ik spreek in het Nederlands vandaag. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на моят език. Аз съм много доволна от инициативата на парламента. Инициативата на госпожа Латфорд. Но закъсняхме. Закъсняхме много. Нееднократно бях, каз, съм казвала, че Европейската заповед за арест има много пропуски трябва да гарантираме равното и справедливо третиране на заподозрените лица. Без заповедта за арест, всеки един а, а, гражданин а, би прекарал а, много време в а, пред, предварителните арести. За да си спестим всичко това, трябва да се уверим, че а, тези а, лица след а, предварителният а, арест а, Знаете ли какво се случва? След предварителният арест на човек, на заподозрение или обвиняемия е трудно да се, въз... да се върне към обичайните си условия на живот условията в затворите, в местата за задържане в Европейския съюз не са еднакви. Не навсякъде се зачитат по един и същи начин правата на човека. След това наказателното право, екстрадицията, предаването на заподозрените лица от една държава членка в друга това е нещо, което не би се приело, например, в Нидерландия. Ако държава а, членка е а, за държава членка е валидно едно съдебно решение, за друга не е, тогава какво ще правим? Лицата трябва да могат да се ползват от правна помощ по време на цялото производство. Така че аз подкрепям предложенията на госпожа Латфорд, призовавам за законодателни предложения, които да бъдат насочени към закрила правата на заподозрените и обвиняеми лица. Трябва да се позоваваме на тези а, права, нуждаем се от законодателни а, промени, които да гарантират лицата да не бъдат задържани в предварителният арест, ако няма наистина а, солидни а, доказателства и проведено разследване. защото вместо да чака в къщи решението, то трябва в друга страна да прекарва дълго време в предварителният арест. Господин Киркоп има думата. Най-напред искам да поздравя баронеса Латфорд за доклада й. Няма съмнение, че мярката е много важна и Европейската заповед за арест, независимо от недостатъците си, е, се оказа безценен, но правоприлагащо средство. В някои случаи даде възможност да се избегнат е, продължителни процедури за екстрадиране, особено при трансгранична престъпност и тероризъм. Е, бързината е много важно качество, особено с премахването на шенгенските граници. Съкрати се Съкратиха се екстрадиционните процедури от 18 месеца до няколко седмици. Хубавото е да отчетем успеха. Мисля, че някои неща, които съществуват отдавна, можеха да се променят. И това е вярно. Но нашата цел сега е да преразгледаме много внимателно елементите, и областите, в които бихме могли да усъвършенстваме нещата. Къде бих искал аз лично да се усъвършенстват нещата? На първо място съразмерността. Тук имаме нужда от реформа. Имаме нужда от такава реформа, за да избегнем някои от допуснатите грешки. Дефиницията на някои от престъпленията в Европейска заповед за арест допуска различни тълкувания в зависимост от страната. Например, измамата е област, в която има възможност за широки тълкования и недоразумения. В момента съдилищата не могат да отхвърлят постъпващи искания, но решенията за съразмерността зависят от изпълнителния орган. Някои страни успяха да договорят по-благоприятна позиция за себе си, нещата не се получават. Има липса на мерки за съдебна защита, което е много важно. И гаранциите, които съществуваха за екстрадиция, посредством тест за съдиите вече не съществуват. И така, госпожо председател, според мен има област, в, области, в които има нужда от реформа. Мисля, че всички ние се спираме на едни и същи области, разбира се, с някои модификации. На мен ми се иска да се осъществят реформите, които искаме. Примерите за това, че се използва Европейска заповед за арест за дребни престъпления е въпрос свързан с размерността. Много е важно да направим така, че тази заповед да не се използва тогава, когато има сериозни и обосновани е, притеснения във връзка с правата на човека. Аз съм юрист и не мога да не се вълнувам по темата, но трябва да има правна помощ, правно представителство и, при, и на етапа на издаването, и на етапа на изпълнението. И в заключение, госпожо председател, преди да натиснете копчето, за да ми изключите микрофона, искам да кажа, че подкрепям докладчика като цяло. Аз подкрепям идеята за Европейската заповед за арест. Тук има място и възможност и необходимост от реформи и нашата комисия трябва да насочи усилията си не само за оказване на подкрепа, но и за осъществяване на необходимите реформи. Господин Де Йонг. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за доклада. Сътрудничеството до момента беше отлично. Проведохме много полезни срещи с докладчиците в Сянка и докладчика и резултатът е много добър. Аз съм доволен. Но да, имам някои а, бележки, които ще изложа пред вас. В а, първият а, абзац се говори за влизане за правоприлагането. Това, което тук ни вълнува е заповед за арест, а не рамково решение защото в крайна сметка съветът може да каже да, но трябва да се разреши чрез други инструменти, така че обърнете внимание, нека да няма недоразумения. Имаме а, тази инициатива, имаме обаче и други инициативи, които биха изисквали повече време. След това в приложението, в самото начало, а, заповедта за разследване – Е, тук е, трябва да имаме предвид е, частта, която е свързана с основните права. Този елемент трябва да се съдържа в преамбюла. След това пропорционалността. Пропорционалност в издаващата и в изпълняващата държава членка. Тук въпросът е къде е проблемът, къде имаме проблеми при функционирането на мен не ми става много ясно за коя несъразмерност а, говорим. После имаме а, стандартни процедури. Да, а, това звучи много добре, но според мен е по- удачно да има една а, мрежа, отколкото тук предложената процедура. Това ще позволи по-добро и задълбочено сътрудничество. Господин Бронс има думата. Господин Бронс има думата. И аз бих искал да напреднем бързо по тази тема, но за сега трябва да се конкретизираме в съответните проблеми, които имаме. В миналото магистратите в Уелс имаха различни условия на действие. В момента те могат да откажат една такава европейска заповед за арест на основата на неспазването на човешки права. Госпожа Латфорд, ако правилно а, разбрах, говореше, е, че се използва Европейската заповед за арест, се използва за разследване, а не за задържане на вече осъдени лица. Това означава, че не се използва правилно в някои държави Европейската заповед за арест и а, се чудя какви ще са последствията за тази неправилна употреба. Госпожа Латфорд също говореше за условията на предварително задържане и дългите периоди, в които, кои, в кои, които някои лица прекарват в такива условия. Какво се прави след това? Ако някой бъде екстрадиран от собствената си държава и след това се а, връща там, какво се случва? Господин Мело по-рано днес каза, че се е постигнало споразумение по Европейската заповед за разследване. Естествено, по принцип бих бил в подкрепа на такъв инструмент, но доколкото Европейската заповед за арест съществува, бих предпочел тя да бъде предшествана от Европейската заповед за разследване, отколкото да не бъде, защото по този начин ще могат да бъдат направени по-точни преценки. Също така бях впечатлен от цифрите, които бяха споменати. 54,5 хиляди са издадени като заповед, само 11,5 хиляди са осъществени. Бих се заинтересувал по-подробна информация в тази тема. Госпожа Мецола има думата. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на госпожа а, Атфорд за доклада. Много е важен той за мен а, и се радвам, че го обсъждаме днес. Ще получим, надявам се, и а, редица нови мерки, които а, ще предприеме комисията. Темата е пример за това как сътрудничеството в областта на наказателното право е, е все пак успех, нещо, което революционизира е, системата и замества тези писма, които е, разменяхме преди. Присъединявам се към колегите, които казаха, че има проблеми в приложението преди да бъда депутат тук, аз представлявах малтийското правителство в съвета ПВР и а, наистина смятам, че повечето от а, обсъжданията в нашата работа бяха действително за приложението и съразмерността и факта, че има а, проблеми, които проистичат от това как се определят различните понятия и това, което някои държави считат за леки провинения или тежки престъпления. И за това смятам, смятам, че наистина трябва да се занимаем по-подробно с всичко свързано с пропорционалността, с размерността и също така а, възможностите за правна защита. Там също а, трябва да проведем подробен анализ, а, както и по отношение на жертвите. В много от нашите държави се смята, че този инструмент не е достатъчен за доброто правоприлагане. И последният ми въпрос към докладчика, евентуално молба за по-подробно обсъждане в бъдеще. Не можем да искаме пълно преразглеждане на рамковото решение само заради ситуацията в Обединеното кралство – но можем да обсъдим това по-подробно в бъдеще на основата на Лисабонския договор. Благодаря за изказването. Сега давам думата на комисията. Uh, uh, Добро утро. От името на Европейската комисия искам да благодаря на баронеса Латфорд за проект като доклада и по собствена инициатива за Европейската заповед за арест, както каза комисията в доклада си за оценка на тази заповед, много от констатациите са напълно валидни, особено въпроса за съразмерност в издаващата страна, статистическите данни, обучението и също така отчитане на правата на обвиняемия. Комисията държи на доброто функциониране на тази заповед, много важен инструмент в областта на съдебното сътрудничество. Комисията прави предложения в областта на процедурното право, за да подсили заповедта за арест наскоро директивата за достъп до адвокат, която предвижда достъп до адвокат и на етапа на издаването, и на етапа а, на изпълнението е мярка, която е насочена към усъвършенстване. Ние сега работим по а, директива, а, свързана с процедурите по Европейската заповед. Освен на инструментите за взаимно признаване, като Европейската заповед за надзор, спомената от госпожа Латфорд, ние е, ще дадем принос към намаляване е, на предварителният арест. Системата се усъвършенства през последните години, особено по отношение на съразмерността. Очевидно нещата са по-добри, е, искания, тривиалните искания стават все по-малко. От 2014 година е, ще се установи юрисдикция на Европейския съд Комисията следи с внимание и интерес работата по доклада и ще, ще се съобразим и отчетем заключенията. Благодаря. Председателката има ли представител на председателството? Не, давам думата на госпожа Латфорд. Благодаря, госпожо председател. Много ме радва подкрепата от докладчиците в Сянка. Работихме като истински а, екип. В а, този екип а, нивото на специализирани познания е много високо. Хората работят и по директива, свързана с достъп до адвокат. Парламентът направи, даде сериозен принос към тези въпроси, а именно настоява да има достъп до адвокат на етапа на издаване. Ние много настояваме за това, както и Европейската заповед за разследване, ние настояваме за тест за съразмерност и а, основните права като основание за отказ. Ако имахме права за вместно взимане на решение през 2002 година, заповедта за арест може би щеше да е по-добра и процедурните права щяха да бъдат регламентирани по-добре. Първата такава мярка е, по която аз бях докладчик, е, беше твърде дълга. Да, ние действително привлякахме внимание към много от проблемите още преди 10 е, години. Приветствам подкрепата на всички, които се изказаха Действително, ние не искаме да премахнем Европейската заповед за арест, искаме тя да стане по-добре и да функционира по-добре. Искам да отговоря на господин Де Йонг. В първа точка казвам, че този доклад не трябва да решава проблеми, свързани пряко с неправилното прилагане на рамковото решение. По това имам предвид не спазването на сроковете. Държавите членки са длъжни да предприемат неща по заповедта за арест, но пък не го правят. Това не изисква законодателна промяна. Напълно вярно е, че този проекто доклад не уточнява дали законодателните решения, за които настояваме, трябва да бъдат решавани чрез пренаписване на рамковото решение за поведта за арест или пък по друг, или по, с някакъв друг инструмент или може би с някакъв хоризонтален инструмент за инструментите за взаимно признаване. Може би, защото в доклада няма място, не можахме да уточним тези въпроси. Вярно е също така, че сме наясно с проблема за котията на Пандора. Ако я отвориш, дали ще намериш по-добро решение или пък ще се върнеш към системата за екстрадиране от миналото. Някои държави членки, които няма да назова, може би ще е, трябва да вземат решение да се присъединят е, към заповед за арест. Това не е мост, по който аз искам да мина лично. И пътя по който стигаме до законодателна реформа е област, която съм оставила преднамерено неясна и двусмислена. Колегите може да поискат да премахнат тази двусмисленост, но може би трябва да се насочим към проблемите, които трябва да се решат, вместо формата и начина по който ще се решават. Още няколко въпроса. Благодаря на комисията за коментарите. Предложението за правна помощ все още не сме виждали подробностите, но разбирам, че директивата ще се занимае с предоставяне на правна помощ в началните етапи на наказателно-правната процедура и след това, доколкото разбирам, ще има препоръка за правна помощ при други обстоятелства. Това по всяка вероятност ще предизвика много реакции и коментари. Аз лично бих искала комисията да се занимае с въпросите на предварителното задържане. Това се оказва сериозен проблем при изпълнението на Европейската заповед за арест. И напълно основателно в Европейския съюз не би трябвало хората да бъдат в, поставени в предварителен арест, при това в лоши условия. Накрая искам да отдам дължимото на специалистите, е, които правят е, доклад в рамките на е, отдела за добавена стойност. Очакваме техният окончателен доклад да излезе скоро, но те вече имаха възможност да споделят своите мисли. Господин Киркоп каза, че и, и иска да гарантира изпълнението и въвеждането на реформите. Мисля, че има предвид това, че всички докладчици в сянка се стремят към подобни реформи. И ако някои от нас бъдат преизбрани, ще продължим работата по тези въпроси. Искаме форматът на доклада да е такъв, че да накара комисията да предприеме действие. Но това въжи за държавите членки. Ако комисията откаже или не може да предприеме действие, може би трябва да се обърнем към държавите членки. Европейската заповед за арест е задължително да функционира по ефективен начин, който зачита правата на човека. В противен случай ще пострада репутацията и ние ще трябва а, да се оправдаваме за нея. Комисията трябва да се вслуша в това, което казва парламента по този въпрос. Благодаря, госпожо Латфърд. Както вече споменахте, срока за внасене на изменения е кратък. 6 декември. Приключваме с тази точка в дневния ред и преминаваме към гласуването след 2 минути. Моля ви, унези, които искат да напуснат залата, да го направят сега. I ask all those who don't want to vote to leave the Призвавам всички, които няма да гласуват, да напуснат залата. И нека преминем вече към гласуването. Имаме а, е, две точки от дневния ред за гласуване. We have two votes on the agenda. На първо място Докладчик е госпожа Антея Макентар, програма за обмен и е, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране, програма Перика от 2020. Преговорният е екип, екип постигна споразумение с съвета и докладчицата е, предлага да гласуваме по целия текст в блок. Искате ли да добавите нещо, госпожо Макентайр? Не смятам, че е нужно да казвам кой знае какво. Искам просто да благодаря на всички докладчици в сянка по това досие. Толкова е важно да го приемем, защото програмата започва през януари. Постигнахме споразумение с големи усилия. Всички, съвета, комисията, докладчиците в сянка са съгласни. Постигнахме това споразумение и се надявам да преминем нататък със същия успех. Председателката предлагам да гласуваме по целия текст в блок. Кой е за? Против? Въздържали се? А, няма. Очевидно е, че се приема. И сега окончателно гласуване по текста с модифициране. Ще ви помоля електронно да гласуваме за. Начало всъщност на гласуването. Край на гласуването. Имаме. А, всички гласове са за. Поздравление, госпожо Макентайр. Госпожа Макентайр, госпожо председател, нека също да добавя, че ви благодаря много за гласуването. Нека да се постараем през декември да влезем в дневния ред на пленарна сесия. Нека направим това усилие, за да няма прекъсване в програмата. Председателката току-що ме уведомиха, че става въпрос единствено за езикова проверка и смятаме, че ще бъде възможно. Благодаря, госпожо Макентайр. Вие споменахте сутрин сутринта, че другите точки от дневния ред, още един доклад от госпожа Макентайр и прилагането на националните стратегии за прощаване на ромите се отлагат. Споменахме го това сутринта и преминаваме директно към отмяната на решение 2007-124 за Евратом. Координаторите решиха на 17 септември да се премине към упростена процедура, така че преминаваме към гласуване, едно единствено гласуване по проекто а, препоръката, кой е за. Всъщност казват ми, че трябва електронно да гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. 37 гласа за, 2 против, няма въздържали се, приема се. И окончателно гласуване по текста. Всъщност не, не трябва да гласуваме. Това беше, което трябваше да направим като гласуване за днес. Благодаря. Благодаря, колеги. Преминаваме към точка 11 от нашия дневен ред дали е тук нашия гост. Можем да преминем нататък, значи. Моля, колеги, напуснете залата, ако искате да го направите, за да ни позволите да продължим. Thank you, И така, колеги, въпроса за а, безследно изчезналите в а, Кипър винаги е била тема за нашата комисия през 2007 и 2008 сме имали а, също и резолюция през 2011 миналата година. А, госпожа Лопезак и Ави, заедно с членове от нашата комисия, посетиха Кипър и имаше възможност да се а, съвещава с комисията за беженците, лицата на, от Анклава и така нататък в Камерата на представителите на Република Кипър. А, госпожа а, Комакутра е сред нас а, днес. Координаторите в Либе решиха да покажат, а, да поканят председателя на тази а, комисия, тук, госпожа Скеви Кокумакутра, за да може да ни представи тази тема и аз и давам думата. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря много на цялата комисия. Благодаря ви, че, ви, че ми предоставяте възможност да ви информирам за последните, последния развой на събитието във връзка с безследно изчезналите лица. През 1974 година имаше много а, смъртни случаи, но имаше също така и много безследно изчезнали а, лица. Причината а, бе етническата омраза, започнала още от 60-те години. А, 493 кипърски гърци бяха обявени за безследно изчезнали. Беше създадена и комисия, която да се занимава с въпросите на безследно изчезналите лица. Целта бе да се види участта на всички тези безследно изчезнали лица. Има трима члена тази комисия, един от кипърски грък, един кипърски турист Турчин и третият член е избран от Международната комисия на Червения кръст и се назначава от генералния секретар на ООН. Тримата членове са господин Фило, госпожа Кучук и господин Пол Хенри Анри, който е третият член и който е назначен от ООН до а, днешна дата, чрез а, ДНК анализ, са идентифицирани 465 безследно изчезнали. 101 от тях са а, кипърски турци, а останалите са а, гър, а, кип, кипърски гърци. Хуманитарната група е избрана сред генетици, антрополози, учени и експерти в погребения и заравяния. За нас този въпрос е много важен. Нашата република призова всички, които знаят а, такива гробове, да ни уведомят възможно най-скоро. Данните, които ни предоставя а, комисията, ни показват а, колко е нужно ние да ускорим процеса на разкритие. Защото 40 години по-късно много от очевидците, много от основните ни свидетели са вече починали. Те са покойници. Освен това, местата а, са засегнати от, а, от времето. Става въпрос все пак за 40 години. Според а, анкетната комисия от само в 200 и няколко такива гробове са открити трупове. Счита се, че все още съществуват около 300 места, където е възможно да има изчезнали. 30 от тези места се намират на места, които са определени като военни области. Това определение е дадено от турската армия. Тези общи много от тези места са обявени за стратегически места от турската армия, единствено и само за да не бъдат достъпни. Ето защо ви призовавам да направите всичко възможно да убедите турската страна да се предостави достъп до тези места. Има също така много данни, с които разполага турската армия това разбираме от разкрития във връзка с аудиовизуален материал, където виждаме кадри от 74-та година с транспорт на такива безследно изчезнали лица. Също така се транспортират а, скелетните останки на тези лица. В а, вестниците се появи информация, че през 1996 година по време на една турска кампания са били изравяни а, кости и те са били хвърлени в морето. Ако Турция може да ни предостави информация, това ще улесни успешната работа на нашата комисия. Както е, се вижда в е, доклада, учените няма да търсят отговорност за смърт отговорността на тези лица. Нашата цел е да се изясни участта на тези лица и да се открие мястото, където те се намират. Както казах, това, което целим е да идентифицираме тленните останки на тези изчезнали лица. Родствениците на изчезналите лица могат да след това да търсят отговорност. Но а, комисията не би а, вли, влязла в а, подобни теми. Има необходимост а, от яснота във връзка с участта на безследно изчезналите. Това е важно за техните семейства. До момент, за момента причината за тяхната смърт в смъртните а, актове е непознаване на мястото, където се намират те. Или пък е посочено по а, смърт незнайни причини. В а, други а, такива актове е написано, че са идентифицирани а, три а, дубки от куршум. В а, главата, в а, краката. Това са а, думи, а, които можем да прочетем в а, смъртните, в актове на тези лица. Аз а, не смятам, че трябва все още да съществуват такива актове, в които не е определена причината за смъртта. Става въпрос за етика. Етика както към а, кипърските турци, така и към кипърските гърци. С ДНК анализите трябва да се определи самоличността на починалите и да се разбере дали те са жертви на а, военните действия през 1974 година или от 60-те години удостоверенията за тяхната смърт трябва да бъдат издадени от анкетната комисия. Това е част от тяхната работа идентифициране на скелетните останки. 2,6 милиона евро е фондът, с който разполага комисията. Това е за 2014 година. Република Кипър търси и други а, спонсори, защото са ни нужни още 500 милиона. 500 хиляди, извинете. По този начин работата би могла да се засили, работата по откриване местонахождението им. Между 2006 и 2013 година Европейският съюз е предоставила 12 милиона и 600 хиляди евро. 3 милиона 103 000 евро, 500 хиляди от Турция, 250 хиляди Великобритания, също така помощ от Германия и от други страни в по-малък размер, но ние сме благодарни на всяка помощ. В момента е много важно да разполагаме с повече средства за ускоряване на работата на тази комисия. Също така ще помолим Европейския парламент по-активно да подкрепи дейността на анкетната комисия. Ние се нуждаем от а, вашата подкрепа, за да може Турция да изпълни своите задължения и да допринесе за откриване на местонахождението на тези безследно изчезнали лица техните а, родственици имат право да знаят по какъв начин те са изгубили живота си. В един а, такъв малък остров, какъвто е Кипър, с приблизително 1 милион жители, Времето не помага, за да заздравеят раните. Единствено истината може да помогне за това. И това е важно, за да може да се постигне мир между гражданите на нашия остров. Трябва да отгърнем страницата с като загърбим старите рани. Благодаря много за това, че ми позволихте да направя изложението. Готова съм да отговарям на вашите въпроси. Благодаря. Мисля, че сериозът е много важен. И благодаря ви, че сте тук. Иска ли някой да се изкаже? Господин Трианта Филидис. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω την... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата, която е председател на комисията за безследно изчезналите лица. Искам да направя 3-4 коментара участвах в делегацията на Европейския парламент в Кимпър и още тогава повдигнахме този проблем. Първо, необходимостта от зоните, обозначени като военни. Европейският парламент мисля, че има правото да поиска турските власти, особено турските военни власти, да допуснат достъп до тези зони. Да може комисията за безследно изчезналите лица да посети тези райони. И имаме данни, че има гробове в тези зони. Освен това, искаме достъп до военните архиви 40 години след нашествието. Много от информацията, с която разполагаме, не е актуална и затова турският парламент е би трябвало да окаже натиск върху турските власти да дадат достъп до архивите. Още един въпрос, който според мен е много важен, са смъртните актове. Парадоксално е, че има, че може да има а, череп с а, очевидна огнестрелна следа от огнестрелна рана и да пише неизвестна причина за смъртта. И на четвърто място бюджетът. коригирахме бюджета, но остава дефицит от 500 хиляди. Не кой знае колко. Можем да потърсим дарения от държавите членки, но защо не от бюджета на Европейския съюз? И накрая нещо, което вече съм казвал по време на предишни заседания на тази парламентарна комисия. През 2008 година Госпожа Камте изготви доклад и в точка 6 на този доклад се казва се казва да се представи годишен доклад. От тогава насам ние като комисия по гражданските свободи не сме излизали с годишни доклади. Госпожа Кемт напусна през 2009 година и решихме господин Бусотил да я наследи. Той я наследи, но и той напусна и сега няма докладчик. Мисля, че въпросът трябва да бъде поставен на следващата среща на координаторите, за да решим дали да имаме, аз мисля, че трябва да имаме докладчик по безследно изчезналите лица в Кипър. Председателката, благодаря. Аз съм съгласна с вас и съм убедена, че на следващото си седание координаторите ще се занимаят с този въпрос. Госпожа Пападополо има думата. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че правителствата в Кипър си разглеждали изключително в хуманитарен контекст темата за безследно лица. Това е тема също и на много международни организации, Обединените нации, Европейския съюз и така нататък. Жалко е, че продължаваме след 39 години по-късно да продължаваме да обсъждаме този въпрос. Това трябваше да бъде разрешено до момента. Право е на близките на тези лица да бъдат уведомени за съдбата на своите а, близки. Ние от страна на Европейския парламент в своето посещение посетихме лабораторията и там винаги се виждаха често е, видяхме, виждахме е, черепи и беше демонстрирано е, всичко необходимо от е, работещите там и видяхме действително огнестранните рани в тези черепи. Жалко е да не може да се разследва причината за смъртта, тъй като близките получават един труп, очевидно е какво се е случило, а в същото време получават смъртен акт, в който се казва причина за смъртта е, неизвестна. Смятам, че е съвсем обосновано да видим гняв от страна на близките, когато а, имаме нещо толкова очевидно, като огнестрелна а, рана. Това е съвсем а, валидна загриженост и довод от страна на тези хора. Те искат да знаят и е нормално да питат как е възможно. 18-19 годишни войници, които се борят по време на турското навлизане и смятам, че а, трябва да разгледаме възможността да се измени мандата на Комисията за безследно лица да разследват и причината за смъртта. Нека направя едно съвсем конкретно предложение на комисията ни, на комисията Либе, защото непрекъснато проследяваме напредъка на Турция при присъединяването в Европейския съюз. Нашата комисия се занимава с човешките права и смятам, че ние в доклада за напредъка по присъединяването на Турция да включим една бележка за човешките права и да кажем, че трябва да осигури достъп до а, съответните зони и в на остров Кипър и извън него, разбира се, когато има доказателства и свидетелства, че могат да бъдат намерени кипърски лица на тези зони, в тези области. Всеки път, когато се идентифицира а, такава възможност, Турция а, загражда тази зона и няма достъп до нея. Спомнете си резолюциите на съвета на Европа. А, имахме член там в а, обсъжданията и искахме достъп до а, военните а, досиета в Турция и беше отказано това. Така че наистина трябва да окажем натиск на Турция, защото иначе и следващите 15 години няма да разберем какво се случи с тези хора и никога няма да можем да дадем отговор на всичките, е, на техните близки. И също така смятам, че наистина е неприемливо а, милиони евро да се финансира Турция за а, статута и на кандидат член а, и Кипър да допринася а, за тези средства, които се изливат в Турция в процеса на присъединяване. В същото време Турция само 600 хиляди дава за тази комисия. Как се изчисляват тези а, средства и а, защо толкова малко допринася Турция, при положение, че носи такава голяма а, част от отговорността? Благодаря, госпожо председател. Искам да, се, да коментирам това, което казах е, кипърските проблеми. Ужасяващо е, че след толкова години водим дебат по проблема на безследно изчезналите лица. И ние трябва да се борим срещу съпротивата на Турция да се разбере как са изчезнали тези лица и при какви обстоятелства, като си има предвид, че в момента се водят преговори с Турция за присъединяването на страната към Европейския съюз, от 2005 година по този въпрос няма никакъв напредък. Има и други въпроси, по които няма напредък, а те са не по-малко важни отказа на Турция да допусне кораби и самолети на турските летища и пристанища. И тук нещата са в застой. Никак не се очудвам, че позицията, че преговорната позиция на комисията на, е, че Европейската комисия е възприела много слаба преговорна позиция какво се очудваме тогава, че не е постигнат никакъв напредък? Според мен това е скандално и е позорно, че днес през 2013 година ние продължаваме да се молим на турските власти да сътрудничат и да предоставят информация. Според мен това е достатъчно основание да бъдат прекратени преговорите с Турция. Благодаря, господин Клейс. Госпожо Скеви Кокума Кутра, искате ли да кажете нещо във връзка с коментарите? Благодаря на ораторите, които взеха думата. Благодаря и на кипърските евродепутати за техните бележки. Мисля, че разясненията, които направиха, позволиха някои от дискутираните въпроси да бъдат разбрани по-добре. Съгласна съм също така и с господин Клей. Съгласна съм в смисъл, че а, Турция трябва да промени своето поведение и своята отговорност и ние трябва да направим а, така, че това да стане факт. В различни институции, органи, и като ООН, други регионални организации, този въпрос е бил разглеждан и е повече от ясно каква е отговорността на Турция, но в крайна сметка не се прави нищо. Смятам, че Европейският съюз трябва да продължи да упражнява натиск и да се възползва от желанието на Турция за присъединяване към Европейския съюз, за да промени своето неприемливо поведение. Например, по време на кипърското председателство, ние видяхме ясно по какъв начин Турция се отнася към Европейския съюз и неговите институции. не само трябва да си припомня, трябва да си припомним липсата на уважение към кипърското председателство, но също така и липсата на уважение към други участници в процеса. Това, което трябва да направим е да окажем а, нужната нужното уважение към роднините на безследно изчезналите, които вече 40 години се опитват да разберат какво се е случило с техните близки. Миналата седмица имаше а, желание от а, страна на а, Турция за честване на тяхната на техния псевдопарламент, псевдодържава. Образите и кадрите, които бяха показани, по всяка вероятност включват и безследно изчезнали лица. Те бяха с завързани очи, но трябва да продължим. Трябва да продължим с разследванията. Например, един журналист през 96-та година почина, докато правеше разследвания във връзка с тези масови гробове. гробове. Трябва да се направи разследване защо през 74-та година а, жертви са не само военни, а и цивилно, невинно население. Екзекуциите в момента а, фигурират като а, смърт а, с а, смърт, за която няма обяснение. Повторихме нееднократно, че се нуждаем и, и, и от економическа подкрепа, от Европейския съюз, от всяка една от държавите членки. Другите две точки, свързани с архивите, сведенията, военните зони, също са разрешения, които ще ни помогнат. Благодаря. Благодаря, госпожо Комакутра може да разчитате на нашата подкрепа от тук нататък. Включихме това предложение, което беше направено в дневния ред на координаторите. Благодаря ви за вашето участие тук. С това сутрешната сесия на нашата комисия приключва. Ще продължим в 3 часа след обед, когато комисаря госпожа Сесилия Малмстрюм ще представи няколко важни документа които са прияти тази сутрин в колегите на комисарите. Така че в 3 часа започваме с нея след обед.